Уважаеми колеги, мисля да започнем. Доста закъсняхме, но това се дължи все пак на факта, че доста и позакъсняха, освен това и експертите закъсняха. Добре дошли на всички. Ще започнем с все още липсващи експерти. И така, защита на работниците, експозиция на е, канцерогени и мутагени. Това е изслушване. Изслушването е много важно, защото то е продължение на нашата инициатива за защита на работниците на работното място. Много хора умират от рак трябва да положим, да интензивираме усилията си в тази област. И така, приветствам Лесли Раштон от Кралския колеж в Лондон, Тони Музън от Поприветствам госпожа Смит от Бизнес Europe и <clears throat> чакаме госпожа Елке Шнайдер. И така, ще помоля Лесли Раштън да направи своята презентация. След това ще дам думата на докладчицата Марита Узков, след което <clears throat> ще имаме възможност за дискусия. Давам думата на Лесли Раштън. Благодаря. Благодаря за поканата. Казвам се Лесли Ращен, аз съм епитемиолог от Кралския колеж в Лондон. Съвсем накратко ще направя преглед на работата, на своята работа ще говоря после за разходите. ще говоря за експозиционните граници, за експозиционните прагове и ще кажа нещо за методологията, ще кажа нещо съвсем малко за несигурността, която също трябва да се вземе предвид, когато разглеждаме тези данни. Целта на проекта е социоекономически, здравословен и екологичен анализ на директивата. Тук са включени 25 канцерогена, 14 се разгрещат в момента. Има различни класификации на агенцията, на Международната агенция по изследване на рака. Е, основната класификация е, че има вещества, които са дефи, дефинитивно канцерогенни, друга група са вероятно канцерогенни и третата група са вещества, които са възможно канцерогенни и тази възможност е сравнително малка. Когато гледаме в последствията на експозицията, трябва да кажем, че един от аспектите е да се вземат предвид разходите, баланса на разходите и ползите, ползите за здравето. Британското изследване се насочва именно към професионалната експозиция на работното място. И така, съвсем накратко искам да обясна общата методология на това изследване. Ние разглеждаме най-напред е, бившото, предишното професионално, професионална експозиция. Тоест, каква част от раковите заболявания са причина на предишни професионални експозиции. След това се опитваме да видим какви, а, какво, как, какви са евентуалните бъдещи прогнози при определени сценарии. В това изследване ние разглеждахме главно експозиционните нива. В британското изследване а, по, разглеждахме възможността за подобряване на съответствието в областта на промишлеността при експозицията на канцерогени. Е, тук успяхме да видим къде има недостиг на данни и може да ви кажем, че има много предизвикателства, когато става дума за събирането на данни. И така, какви са стратегиите за намаляване на риска. Искам да кажа, че в тези изследвания има много данни и ако сте човек, който взима решение, трябва да обработите много данни. Ако, например, искате да намалите професионалната експозиция, която предизвиква най-големия брой канцерогенни Заболяване, ние трябва да видите съотношенията. Може да ви интересуват данните за смъртните случаи, които са резултат от е, експозицията на канцерогени. Е, може да ви интересуват новите форми на е, канцерогени заболявания. Тук също има данни. Или има данни за следното. Ако аз се разболея на от рак, тогава какви са моите перспективи? Дали ще умра рано или ще мога да оцелея? Какво означава това а, а, за мен, когато ще трябва да живея с един вид увреждане? В тези изследвания говорихме, е, разглеждаме и разходите при всички тези сценарии. В британското изследване ние показваме процентното съотношение. Тук виждате различни съотношения на различните видове ракове. Месотелиомата е около 90% от раковите заболявания. и това означава, че за година има около 8000 смъртни случаи на, <clears throat> от ракови заболявания. Тук виждате основните канцерогени. Асбест, асбеста е най-често срещан. Силициевия диоксид е също много често срещан. В европейското изследване се оказва, че с 56% най-големия, е, най-голем, веществото, което предизвиква най-много е, канцерогенни заболяване, ние е именно силициевия оксид в строителната промишленост. Има различна възможност за тълкуване на процентното съотношение, когато се погледне а, когато се погледнат заболяванията, смъртните случаи, има много случаи на белотробни заболявания, т.е. на рак на белите дробове, но ако ви интересуват оцеляванията, тогава рака на гърдата и меланомата са раковите заболявания, които, с които човек живее най-дълго. Погле, разгледахме 25 вещества. Не си спомням точно дали бяха 25, 26 или 27 държави членки, които анализирахме и разгледахме не само <clears throat> нещата, които бяха разглеждани в британското изследване, взехме екологични и социални аспекти. Говорихме с заинтересовани страни за това какви са процесите на експозиция. Извинявайте, съжалявам, <clears throat> не придвижих слайдовете. И така, веществата, които се анализират в момента, се виждат на екрана. Те са подредени според класификацията. Има 7 класификации едно, които, на веществата, които предизвикват е, съвсем определено е, рак и има още някои вещества от другите две групи 2А и 2Б. В, в британското изследване разгледахме около 20 вещества. Те, са, е, те предизвикват главно рак на белите дробове. Някои от веществата са дефинирани от Европейската комисия като канцерогени, някои други са предложени от държавите членки. Голям брой хора са е експонирани на на, <clears throat> на голяма част от тези вещества, 75% са експонирани на хидрозин. Това са всичките 25 вещества, но тук се вижда и, периода на експозиция. Периода, в който хората могат да се разболеят от рак, но има и латентен период. Много от тези заболявания, ракови заболявания, настъпват след пенсионирането. И това е проблем за установяването на заболяването. Това в, в Обединеното кралство е голяма тежест, тежест предизвикване от заболяването от тези 25 вещества. Това, е, това са основните вещества, с които се занимаваме. Ако изследването е от 2010 година и се занимахме с въпроса, ако предприемем някакви мерки в момента, какви ще са заболяванията. респира... Има около 7, над 7000 случаи в момента на рак от респирабилен прах, ако нищо не се направи през последващите 60 години, смъртните случаи ще нараснат поне двойно. Същото се отнася и за рака от силициевия диоксид. <clears throat> Има голям брой от ракови заболявания, които се предвиждат от хром и ам, прахови частици. <clears throat> Това са разходите, съотношенията между разходите за здравеопазването и разходите за съответствие. В първата колона са веществата, втората колона са праговите стойности, третата колона са случаите, които биха могли да бъдат избегнати. Например, ако погледнем силициевия диоксид, около 110 хиляди смъртни случаи биха могли да бъдат избегнати, ако приложим тази прагова стойност. 25% от работниците са а, експонирани <clears throat> на силициев диоксид. Ако се предприемат мерки, рискът ще бъде намален. Оценката на риска по принцип предполага че винаги остава определен, определено количество риск. Ако погледнем общите ползи за здравеопазването, те са доста големи, особено по отношение на хром 6 и силициевия диоксид, но също така има и голямо, голя, големи разходи за съответствието. По принцип съотношението разходи за здравето и здравето за съответствие е доста висока. Но сме се занимавали и с други вещества. По принцип няма стойности, свързани с здравеопазването и прилагането на тези прагове. За някои прагове ще има нужда от разходи за съответствие. И така, тук виждате шесте вещества, за които няма полза за здравето. Какви са несигурностите? Тук, това, те са много добре описани в документа за оценката на риска. Понякога трябва обаче човек да се задоволи с това, което има. Има несигурност за това какъв, трябва да е, какъв е експозиционния период преди заболяването да бъде установено. <clears throat> Оценката на риска тук може да е несигурна, неясна. Тези изследвания не винаги представляват представляват, дават представа за всички работници, които са експонирани. Така че тук има доста несигурни данни. Но силните страни на тези изследвания са, че се дават, че се дават много големи възможности за мерки и всичко зависи от вас, като хора, които взимат решение, на кои данни ще се спрете. Тук има много заинтересовани страни, представители на работниците, представителите на, на бизнеса, представителите на здравния сектор. Всички тези интереси трябва да се вземат предвид. Сега, <clears throat> здравеопазването се оказва по-важен сектор, отколкото нещастните случаи. Нещо, което е също важно е намаляването на експозицията, особено що се отнася до силицивия диоксид, ако се намалят бреговите стойности, ще се намалят и заболяванията от рак на белите трупове. Няколко неща искам да кажа от лична перспектива. Има дискусия за това до каква степен мерките са успешни. Има дискусия за това дали трябва да има мониторингова система за професионални заболявания. Много е трудно да се установи дали рака на белите дробове е предизвикан от професионалните условия или пък е предизвикан от е, е, от, нещо друго. Не винаги причинителят е силициевият диоксид. Повечето от тези ракови заболявания е трудно да се установят дали те наистина са причина на условията на труд. А това, което ние препоръчваме в Великобритания е експозицията на канцерогени да се контролира, да се наблюдава в бъдеще. Освен това, занимавам, хубаво е да се занимаваме и с уязвимите групи в промишлеността и в държавите членки. И тук естествено говорим за работната сила. Е, тя се спомнява много в, оце... в документа за въздействието, за оценката на въздействието. Не зная дали тези уязвими групи, техните интереси биха могли да бъдат достатъчно защитени в предложението на комисията. Благодаря, казва председателят. А сега преминаваме към Елки Шнайдер, която вече е тук от Европейската агенция за безопасност на работното място. Може да започнете, имате думата. Ако може да се вместите в 10 минути, би било чудесно. Microphone, please. I would first like to... Искам в началото да благодаря на господин Хендел и на госпожа Улскок за това, че поканяха нашата агенция да направи представяне. Извинявам се, че закъснях всъщност трябва да си доста изобретателен, за да си намериш залата в Европейския парламент. Трябваше да ме вземят. Извинявам се. В началото искам да ви покажа някои цифри, които вероятно са били споменати от предишния оратор и след това искам да кажа какви са резултатите от нашето собствено проучване и да ви представя какво правим относно канцерогенните и мутагенните вещества. Започвам с основните данни. Рака е втората основна причина за смъртните случаи в ЕСА след сърдечно-съдовите заболявания. Един на всеки четири души, които умират, умират от рак. Що се отнася до хората по 65 годишна възраст, един смъртен случаи от всеки 3. 4 до 8% от смъртните случаи, които се дължат на професионален рак, а, всъщност 4-8% от всички случаи на рак се смята, че са причинени от експозиция на работното място. За някои случаи, свързани с праха от твърда дървесина, за Франция се смята, че, че половината от смъртните случаи са, са причинени от експозиция на, на такъв прах от твърда дървесина. Разходите. Около 334 милиарда евро. Всъщност тук маржа е доста голям. Това се видя, тази цифра стана ясна на едно събитие в Холандия тази година – Естествено, това са прогнозни данни. Можем да си създадем представа обаче какво е въздействието. Около 102500 са смъртните случаи, дължащи се на професионален рак. В 28-те държави на Европейския съюз. Тази цифра беше представена е, в е, един доклад на нашия бивш директор Юка Такала, но тя може да бъде прочетана и на други места. Нека да не забравяме, когато говорим за професионални канцерогенни вещества, че много често работниците са изложени на много такива едновременно. Когато а, се правеше директивата, разглеждахме веществата едно по едно, но работниците най-често са изложени на няколко вещества едновременно. Четири примера от традиционни професии. Механици, заварчици, има обаче и хора, които са в сектора на услугите, например обощари, фризьори, хора, които са потенциално изложени на канцерогенни вещества. При тях има риск от развиване на друг вид рак, така че трябва да се разгледа въздействието на тези вещества. Още нещо не трябва да се забравя, а именно, че веществата имат различни въздействия. В оценката на въздействието сега разглеждаме възможността да се предотвратят тези случаи. Имаме конкретни примери с респирабелен прах от кристален силициев диоксид, прах от твърда дървесина, акриламид и така нататък. Тук не става дума само за рак. Има други симптоми, които могат да се появят на много по-ранен етап – евентуалните средства, които можем да спестим, ако е, направим така, че да не се стига до там, до, до тези предварителни симптоми, е, са доста. Разходите са големи във всички случаи. Е, оценката на въздействието при всички положения не представя реалната цифра на, на разходите, свързани с експозицията на всички тези вещества. Няколко данни ще ви дам от едно проучване, което направихме за Европейската комисия. Това проучване беше направено преди няколко години. То е на нашата веб страница. Попитахме държавите членки какви системи имат, за да определят гранични стойности а, е, при тези а, е, професионални експозиции на канцерогенни вещества и токсини. Видяхме, че има много малко определени гранични стойности за канцерогенни вещества. Значи средното е 3 или 4 е, вещества, засегнати от такива гранични стойности а в директивата се говори за 50-60. Положението е много различно в държавите членки, естествено. Много държави членки казват, че са приели гранични стойности от други държави. С други думи, те разчитат на ресурсите от други държави. Ресурсите за определенето на такива гранични стойности обаче са ограничени. И е важно да има общ стандарт, да има общи цели за превенция. Естествено, граничните стойности не са само цел. Те трябва да бъдат осъществени чрез превентивни мерки, като вентилация, затворени системи и така нататък. Публикувахме доклад преди 3 години относно системите за наблюдение. Нещо, което беше споменато от предишния оратор. Там се споменава, че липсват данни, споменават се и други неща. Например, повечето от данните са свързани с промишлеността, а не с сферата на услугите. 70% от трудовата сила е взета в сектора на услугите. Броя на така наречените уязвими е, професии и броя на работниците е, не е преценен както трябва. Например, млади работници, хора, които се занимават с е, предоставяне на грижи, имаше проучване точно за тези групи професии и се оказа, че е, хората, например, които се занимават с различни видове поддръжка, 40% от тях са изложени на канцерогенни вещества и младите работници са много по-изложени, отколкото по-възрастните. Е, всички тези работници или много от тях е, работят при постоянно променящи се условия, защото сменят работното си място. Сред тези млади работници има и много чираци, съвсем млади а, хора между 15 и 18 годишна възраст, както и стажанти. Там контрола е много малък, почти не съществуваше. Говоря за контрола на работното място. Още нещо, което се споменава в доклада е, че трябва да има връщане към работни стратегии за тези, които вече са засегнати, които са заболели от рак. А, макар, че а, стратегиите за връщане на работа на тези хора почти не съществуват. Ето защо трябва да се намерят решения и не на последно място решения, свързани с устройството на работното място. Ще кажа няколко думи малко по-късно за това. Един пример свързан с силициевия диоксид, с силициевите съединения – Разгледахме някои проучвания, свързани с експозицията на такива вещества. Има едно проучване от Финландия, още от 50-те години с евентуални прогнозни резултати до 2020 година. Оказва се, че експозицията намалява, но пък броя на работниците, които са изложени на вредни вещества се увеличава. И не става дума, виждате, съответно само за експозицията, но и за броя на хората, които са изложени. И тук отново се подчертава, че има голям брой млади хора, които могат или са изложени на вредни силициеви вещества и съединения. Ние в момента подготвяме едно проучване свързано с експозицията на рискови фактори. Първо трябва да видим дали може да се направи такова проучване. Целта е да предложим рискови, списък с рискови фактори за развиването на рак. Това може да бъде едно пилотно а, проучване, което може да бъде проведено в редица държави членки или във всичките. Започнахме работа тази година, очакваме резултатите да се появят в началото на 2018 година. Значи, виждате, цялата 2017 ще бъде посветена на това проучване. Методологията е вдъхновена от едно подобно проучване е, в Австралия. Ние е, поддържаме тесни връзки с австралийската страна. Още нещо, което искам да спомена, е нашата кампания за така наречените здравословни работни места. През 2018 и 2019 година ще говорим много за рисковете от излагане на опасни вещества. Е, част от тези опасни вещества са канцерогенните вещества. Това е една кампания, която се основава на най-добрите практики. Целта е да споделяме информация за такива практики, за нов инструментариум, е, ще има естествено повишаване на осведомеността, особено за излагането на канцерогенни вещества на работното място. Много е важно естествено комуникацията да върви във всички посоки в рамките на веригата на, на доставките, така че тук разглеждаме евентуални законодателни възможности. Ще говорим за новите рискове. През 2003 година имахме подобна кампания. Междувременно се случиха много неща. Например, появи се проблема с експозицията на наноматериали. Много е важно да се разгледат естествено и уязвимите работници и да се направи разделение по признак пол. Ще разгледаме положението на жените, които се трудят в такива места. Накрая, по отношение на канцерогенните вещества, нашата организация подкрепя създаването на пътна карта. Имаше една конференция по време на холандското председателство и тогава нашата организация подписа споразумение за партньорство с различни трудови министерства, сред които австрийското и холандското. Това споразумение предвижда редица дейности с цел превенция на експозицията на канцерогенни вещества на работното място. Сега подготвяме планове за това, което трябва да се направи в периода 2017, евентуално чак до 2019 година. Една от първите ни дейности ще бъде да се публикува наръчник. Той ще се появи в края на октомври. Този наръчник ще е създаден от комитета от старшите експерти по експозицията. Той ще засяга основно респирабилния прах от кристален силициев диоксид в сектора на, на строителството. Ще говорим за конкретни рискове, за конкретни вещества, ще говорим и за текущи дейности, които би трябвало да се извършват в рамките на пътната карта. Така ще приключа. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря. А сега преминаваме към презентацията на Тони Мулзо от Европейски институт на синдикатите. Good morning, uh, Добро утро на всички. Благодаря за поканата. Аз съм Тони Мусо от изследователски институт на Европейската конфедерация на синдикатите. Това е организация, която обединява всички синдикати в Европейския съюз. Ще започна Разговаряме по една много важна тема. Ако погледнем броя на смъртните случаи, причинени от рак, очевидно той е много, броят е много висок. Повече от 100 000 работници в Европейския съюз. Това е първата причина за смърт на работното място. Мога да потвърдя цифрите дадени от Лесли Раштен, а именно професионалната експозиция а, води до, е причина за между 5 и 8% на всички случаи на ракови заболявания. Всяка, всеки смъртен случай е свързан с цена за обществото, семейството, а, работодатели. И имаме едно неодавнашно проучване от Националния институт за обществено здраве в Холандия, което показва, че разходите възлизат на, на над 300 милиарда евро годишно. Очевидно много високи разходи. Това е причината, поради която синдикатите започнаха една кампания да се сложи край на раковите заболявания на работното място. А причината е, че повечето от тези ракови заболявания са предотвратими. Ако експозицията се ограничи, ще избегне много от случаите на рак. Един от инструментите, които могат да се използват на работното място – за намаляване до минимум на нивата на експозиция с граничните стойности на експозиция. Ето защо използваме това, този инструмент и Конфедерацията призвава Европейския съюз да модифицира директивата за карциногени, да приеме задължителни гранични стойности за поне 50 карциногенна. Много се радваме, че комисария Тайсън по ангажимент за 25 задължителни гранични стойности до края на тази година и 50 задължителни гранични стойности за карциногени до 2020 година. Какво, за какво, какви са исканията на синдикатите. Предложени са 13 вещества с гранични стойности. За някои от нас искаме граничните стойности да бъдат по-стриктни. Виждате ги тук на таблицата. Това е респирабилния прах от кристален силициев диосикс, прах от кристобалт, бутадуин и керамични влакна. Защо настояваме за по-строги гранични стойности? В някои държави членки на национално ниво вече има по-стрикни гранични стойности, което означава, че трябва да се образим с положителният опит в определени страни, след като е възможно в една страна, би трябвало да е възможно и във всички. За пример ще дам хроми 6. Един милион работници в Европейския съюз са изложени над него. Комисията предлага 25 микрограма за кубичен метър във Франция, Германия и Холандия е, граничната стойност е 1 микрограм, т.е. 25 пъти по-малко. Знаем, че за това вещество комисията е готова да предприеме нещо. Извършват се проучвания, които да анализират въздействието на по-стриктни гранични стойности. Е, много е важно, следователно, парламента да приеме по-стриктни гранични стойности за тези карциногени, защото веднъж включени в директивата е трудно да бъдат променени. Процесът отнема дълго и за това трябва от самото начало да приемем по-стриктни е, и защитни задължителни гранични стойности. Предложението на комисията е да промени само трето предложение на директива, т.е. добавяне на гранични стойности за някои карциногени. Ние обаче искаме да използваме възможността свързана с, преразглеждането, за да се променят някои разпоредби на директивата. Синдикатите биха искали обхватът на директивата да се разшири да обхване вещества, които са токсични за възпроизводството. В момента влизат само канцерогените и мутагените, но смятаме, че директивата трябва да включва и вещества, влияещи на репродуктивната система, Причината е, че между 2 и 3 милиона работници са изложени и сегашното законодателство е много слабо, що се отнася до защитата срещу репродуктивни рискове. Например, има директива за бременните работници, когато законодателят знае, че една жена е бременна, може да предприеме действия и да избегне експозиция. Проблемът е, че в повечето случаи това става твърде късно, защото работничката информира за работодателя си след около третия месец, а това е много късно, защото експозицията може да настъпи по-рано. И тези вещества се включват в директивата за химическите вещества, а там граничните стойности не са задължителни, а индикативни. Веществата, влияещи на репродуктивната система, трябва да бъдат включени, да бъдат обхванати от най-стриктните разпоредби на директивата за канцерогените и това би съответствало на стъпките предприяти в много държави членки. На национално ниво редица държави членки са включили тези вещества в обхвата на националното законодателство за канцерогени. Има и други разпоредби, които бихме искали да се усъвършенстват и това е прозрачността за степента на риск от рак за всяка, стой... за всяка гранична стойност. Наличието на гранична стойност не означава пълна защита, винаги има риск. И бихме искали рискът свързан с граничната стойност да се запише в законодателството за да знаят всички с какъв риск е свързан, свързана определена гранична стойност. Също така бихме искали да има задължително наблюдение на здравето на работниците след пенсионирано. Както чухме, има дълъг период между експозицията и заболяването и затова това пенсионираните работници трябва да бъдат наблюдавани, за да има връзка, за да се, може да се направи евентуално връзка с експозицията. Също така, трябва да има повече данни за експозицията. Това е от особено значение, ако искаме превенцията да е по-добра. Когато се приемат гранични стойности, разглеждането им е много трудно и за това бихме искали да се включи разпоредба за редовно преразглеждане на граничните стойности в съответствие с научните изследвания. Освен това бихме искали да въведен план за минимизиране, тогава когато заместването не е възможно. Е, и накрая бих искал да кажа няколко думи за дългосрочните перспективи. В сегашната директива няма метод... методология за определене на гранични стойности. Предстои да постигнем съгласие за метода, как да се решават граничните стойности. Това е много важно, защото а, действията, които се предприемат, трябва да почиват на, почиват а, на основата на а, разходи и ползи Всъщност е, всичко е свързано с е, печалбата. За нас това не е приемливо. Искаме да има друг е, метод за определене на граничните стойности. Ще спра тук и ще ви благодаря, като ви благодаря за вниманието. Председателят. <clears throat> Благодаря. Сега давам Давам думата веднага на четвъртия експерт Ребека Смит от Бизнес Юрап. Благодаря. Благодаря за поканата. Искам да подчертая най-напред за ролята на работодателите при превентивната дейност – по отношение на експозицията на канцерогени. На европейско равнище е много важно да има гранични стойности. Това ще, даде, ще зададе равнопоставеността при превентивните дейности, при защитата от рак. Бизнес Europe се застъпва за едно общо правило, т.е. забрана на веществата, включени в групите 1 и 2. Освен това, имаме някои основни условия за създаването на тези прагови стойности. Най-напред ние смятаме, че процесът трябва да се основава на научни данни. Чухме днес, че, такова, че такива доказателства, научни доказателства съществуват. На тази основа трябва да се зададат праговите стойности. Освен това, техническия, економически, социално-економическия аспект също трябва да бъдат взете предвид. Ние смятаме, че тези вещества, които са класифицирани като канцерогенни, трябва да бъдат прибавени към приложението на директивата, на директивата, защото в крайна сметка става дума за канцерогенни вещества. Освен това, ние смятаме, че няма смисъл да се създава някаква произволна цел. До 2020 година без ясна, ясна приоритеризация на веществата. Т.е. трябва да има ясни обвързващи прагови стоености за определени вещества. Може би е хубаво да се осветли по-добре и процеса. Знаем, че комисията предлага праговите стойности, но също така има много консултации, много работа с заинтересованите страни преди да се установят тези стойности. Така че хубаво е да се припомним за какво става дума, когато говорим за процеса. И така, вие знаете, работата започва в научното, научната комисия СКОЛ. Там се разглеждат научните доказателства, техниките за измерване и освен това се провеждат консултации с заинтересованите страна, представителите на бизнеса и представителите на правителствата. Така че това е много важна стъпка. Т.е. този орган, органа, който представлява правителствата и научната общност. Тоест, <clears throat> този орган разглежда да, въпроса дали тези прагови стойности, предложени от комисията СКАЛ, може да бъдат наистина приложени на практика. Преждеговорившите колеги говориха за анализа на ползите и разходите. Това е много важен елемент в работата. Аз не смятам, че тук наистина не става работа. Не става въпрос за разходи между за разходи за здравеопазването и разходи за промишлеността. Важно е да знаем, че промишлеността, че бизнеса може да приложи тези, да спази тези прагови стоености и че наистина при тези прагови стоености работниците ще са защитени. Тоест балансът тук е важен. И така, това е консултативният орган. Що става... Е, що се отнася до консултативния комитет и праговите стоености? Трябва да се каже, че, те, че тази работа е една добра и годна основа за работата на комисията. На тази основа се изготвя предложението на комисията и то по принцип следва линията, която се предлага от консултативния комитет. Този процес наистина Трае дълго време, дълго време трае процеса на, на а, актуализиране на праговите стойности. Но важно е тук да не игнорираме тези процеси, защото те са действително страшно важни за постигане на съгласие между заинтересованите страни. трябва да се каже, че ще има втора и трета вълна на предложение. Т.е. предложения, които осветляват условията, за които говорих в началото на презентацията си. Трябва да разберем, че определени бизнеси имат определени изисквания, определени притеснения, ако някои вещества се включат в директивата. Имаше дълга дискусия за кристалния силициев диоксид, дали той трябва да бъде включен или не в директивата. Научната общност анализира това вещество по различен начин, така че тук до момента няма съгласие по това вещество. Освен това, Важно е да се каже, че има притеснения в някои сектори за директивата. Не, не става дума само за праговите стойности, а и за някои други мерков, мерки, които се предвиждат в директивата. А именно дали са необходими мерки за заместване, дали има нужда от някакви допълнителни подходи. Вие знаете, естествено, че предложението предложението се опира на споразумението за защита на работниците. Смятаме, че това е положителен факт. В предложението се казва, че споразумението е допълващ инструмент. Ние обаче сме загрижени за това и по-скоро любопитни за това, как това споразумение ще действа на практика като инструмент. Дали ще опосредства действително приложението на праговите стоености и дали ще може да поощри оценката на риска. Ние имаме някои притеснения за праговите стойности по отношение на прага от твър... прах, праха от твърдата дървесина. Казва се, че някои инструменти, машини, които се обслужват на ръка, те произвеждат много прах от твърда дървесина. По на практика е много трудно да се, да се мине под настоящата прагова стойност. Това се оказва и това независимо от различни технически мерки, които вече са предприяти. Е, за това говоря, когато има, когато, това имам предвид, когато говоря за техническата приложимост на дадени мерки и на спазването на, на праговите стойности. Имаше и дискусия за храм 6. Знаем, че това е проблем в съвета. И както бе казано от консултативния съвет, може би ще трябва да се преосмислят в бъдеще праговите стойности. В същото време обаче важно е да се видят и различните бизнес сектори, които използват хром 6, т.е. вероятно те ще трябва да променят производствения си процес, въвеждайки други системи на производство. Трябва освен това да се уточни и периода за преосмисляне на праговите стойности. Освен това, балансов, освен това, подходът трябва да е добре балансиран. включването на някои вещества в директивата и новите прагови стоености по отношение на тези два елемента, искам да кажа, че ние препоръчваме поддържане на предложението на комисията. Ние имаме широка подкрепа в рамките на консултативния съвет за това предложение. Е, това предложение се основава на научни данни и се основава също така на широка подкрепа от държавите членки, доколкото разбирам от дискусиите в съвета. Ние не смятаме, че е добре да се отварят отново членовете на директивата. Смятаме, че е важно тази това приспособяване на праговите стойности да стане бързо, то да залегне в директивата. Ако започне дискусия за промяна на членовете, на членовете това ще забави процеса. Ние сме заинтересовани от бързо развитие в областта. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря на всички експерти. Преди да дам думата на Марита, позволете ми една, лично, една лична забележка – винаги съм очуден от лекотата, по която, с която говорите за съотношението ползи-разходи. Аз съм раков пациент и не знае дали след две години ще мога да, да разсъждавам по въпросите за ползите и разходите. Ам, сега давам думата на госпожа Олскок. Uh, Ще говоря на шведски, така че си служете слушалките. Благодаря за това, че дойдохте тук и за това, че ни разказахте за вашите толкова големи познания. Нашия председател Томас Хендел вече каза, че всички ние имаме лични връзки с рака, ако мога така да се изразя. Е, всички тези въпроси много ни занимават. Ние не сме само политици или представители на някакви организации с различни интереси. Тази тема придобива много човешко лице. Много е важно да се направи нещо по въпроса за канцерогенните вещества. Някои от цифрите, които ни показахте, представляват е, някои от най-важните насоки за нас. Например, има 102 500 случаи, смъртни случаи поради рак, придобит поради експозиция на работното място в Европейския съюз. Много драматични са тези цифри, като си има предвид, че живеем в най-развития и най-богатия регион на света. Ние сме доста напред по отношение на научната дейност, по отношение на справянето с тежки заболявания. Тази цифра 102 500 постоянно ще стои пред нас, когато изготвяме нашето предложение. 53% от всички смъртни случаи поради а, смъртни случаи на работното място се дължат на това, че съответният човек е заболял от рак. Това също ще бъде цифра, която няма да забравим. Ясно е, че има економически интереси, има и други интереси, поради които винаги трябва да действаме така, че държавите членки да желаят да приложат съответните мерки. Не можем да предложим неща, за които половината държави членки няма да искат да приложат или няма да проявят никакъв интерес. Важно е естествено да дадем сигнал, че искаме да постигнем наистина нещо конкретно. Естествено, нашите предложения трябва да се види доколко са осъществими. Трябва да се прави по една крачка напред. Естествено, по отношение на рака и канцерогенните вещества трябва да се действа бързо, но от друга страна трябва да работим така, че ефикасността да е основният ни водещ принцип. Всичко това, което ни показахте по отношение на канцерогенните вещества на работното място, те са изключително важни. Същевременно, част от нашата работа от тук нататък. ще бъде белязана от конфликта на интереси, конфликтите на интереси, които съществуват. Знаете, че тук има много економически фактори. Има конфликт между заетите и онези, които притежават предприятията. Има огромни разлики между държавите членки, освен това. Е, някои държави членки имат много е, висока защита в това отношение. Защита срещу канцерогенни вещества на работното място. Други държави членки е, много изостават това също е важно за нас в Европейския парламент и в нашата комисия. Важното за нас е да направим така, че онези, които изпитват затруднения да, да постигнат съответните цели, да могат да наваксат. Още веднъж нека да подчертая, че това е тема която ни ангажира по начин различен от другите въпроси, с които се занимаваме. Общественият интерес се обвързва заедно с личната драма, с личния интерес. Искам да ви благодаря за това, че ни казахте някои неща, някои от тях нови. Много от това, което заявихте, ще ни накарат да започнем да работим усилено, за да намерим решение. Същото въжи и за комисията. Ще работим и в бъдеще с вас, за да постигнем възможно най-добър резултат. Искам да спомена нещо, което бяха споменали и други колеги, а именно разглеждането на проблема по признак пол – До сега този признак като че ли беше невидим, но много важно той да започне да присъства и той ще бъде част от нашето предложение, което ще се появи а, скоро. Това ще се случи със сигурност. Благодаря на всички вас, благодаря за помощта. Благодаря, Марита, казва председателя. Започваме с докладчиците в сянка. Клод Роланд е първи. Заповядайте. Merci, благодаря, господин председател. За съжаление, очите ми е, не ми служат е, толкова добре и не можах е, да видя всичко от слайдовете, които са много интересни. Сега няколко думи за връзката между здравето и разходите. Мисля, че трябва да е, да видим с какви, възоснова на какви данни са използвани тези изчисления, те предоставени от застрахователните данни ли са? Е, много е важно това, което се каже за е, заболяване от рак след пенсиониране и необходимостта от наблюдение на работниците. Проблемите не са само в индустриалния сектор, но също така и на услугите. Не само с чисти молекули, но и смеси. Помня, когато работих в областта на здравето на работниците в сектора на почистването, оказа се, че е, смесицата от е, веществата е тази, е, която води до тревоги. Работниците не знаят до какво може да доведе тази, тази смесица. Например, в фризьорските салони там, разбира се, качеството е високо и се надявам, че в комисията ще проявят повече позитивност към споразуменията отколкото в миналото. И накрая много е интересно да се види какви са ценностите в различните държави членки. Това на първо място това е свързано с конкурентно способността. Второ, е, там, е, къде, второ, защото ако една мярка функционира в една страна, няма основания да не функционира в други. По-нататък, мисля, че трябва да имаме максимална амбиция за здравето на работниците, но заедно с това трябва да бъдем и реалисти. Знам, че да се определят цели, които се заобикалят лесно, едва ли е най-ефективният подход. Цитираха се Цитираха се данни за броя на смъртните случаи в резултат на автомобилни катастрофи. Те са 25 хиляди. Мисля, че имаме различни законодателни инструменти. Смятам, че превенцията и информирането, осведомеността, но и добрите практики Хубаво е да се да, да черпим вдъхновение от това, което се случва в Непси. Това е нещо, от което можем да се получим всички. Смятам също така инструменти като наръчници, ръководства могат да са полезни за намаляване на случаите от рак, свързани с професионална експозиция. Председателя, да, наистина, <clears throat> прав сте. Може би, може слайдовете да се намерят някъде в досиетата, но ги нямаме на, на отпечатани. Следващият оратор. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť teda v mene našej spravodaj. Благодаря. Ще говоря от името благодаря. Ще говоря от името на нашия докладчик Антия Макентайр. Благодаря ви за е, онова, което ни разказахте. Ако искаме да имаме едно добро предложение, е, би следвало да чуем различни гледни точки. Като цяло подкрепям е, включването на съответните нови вещества в списъка от 2004 година. Превенцията на рака поради експозиция на работното място трябва да бъде водещ принцип за всички. Мисля, че следва да се погрижим да има равнопоставеност за представителите на индустрията, естествено. Трябва да има еднакво отношение и към всички граждани на Европейския съюз. Всяко предложение трябва да се основава на технически научни познания и да се прецени доколко то ще бъде осъществимо на практика. Не трябва да се определят произволни прагови или гранични стойности, защото те могат да окажат отрицателно въздействие върху растежа, заетостта, производителността. Аз не подкрепям прегледа промяната на съответните членове на директивата, макар че мога да, да подкрепя добавянето на нови вещества. Благодаря. Благодаря. Рената Вебер не я виждам, не виждам и Патрик, Карима Дели също не е тук, от зелените също не виждам колега, от ЕСПД не виждам колега, Жел Мелан. Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички експерти, които споделиха с нас своите мнения. Много се радвам, че чух представителя на Конфедерацията на а, синдикатите. Като докладчик съм разговаряла с тях. Сега, нашите предложения. Аз мисля, че е шокиращо да се говори за съотношението цена-полза. Мисля, че е, е трябва да говорим само за разходи, защото именно разходите е, водят до предприятията да спъват превенцията. Превенцията е много важна, също така е, трябва да сме наясно с е, фактора време. време след експозицията. И така, разходите са свързани с инвестиции, Говорихме за различни машини. Е, тези разходи са теже за предприятията. Те вредят на способността. Когато едно лице е засегнато, е, например, е, жени, които почистват помещения, в които има асбест, тогава се увеличават още повече разходите, свързани с отсъствието от работното място. Също така това е теже за социалното осигуряване, следователно за самите работодатели. Така че въпросът за разходите е централен, но нека да не говорим за цена-полза, по-скоро да се говори за разходи, които могат да бъдат поети в краткосрочен и средносрочен план. И слушах представителката на Business Europe, която каза да се придържаме към сегашния текст, тъй като той може да бъде прият. Да, действително, можем в текста да включим елементи, свързани с превенцията. Т.е. Е, веществата, но не и граничните стойности. Това е, е допълнителен елемент, който аз е, предлагам. Чеслав Хоц. Пanie Przewodniczący, Najpierw e, słowa podziękowania serdeczne dla wszystkich ekspertów. Благодаря. <clears throat> Искам да благодаря на всички експерти за информацията. Мисля, може да има спор по е, различни директиви. Директивата за командировани работници, например, е, разногласието е елемент на демокрацията, но когато говорим за мутагени и канцерогени, трябва да говорим с един глас, защото когато човек е диагностициран с рак и то поради професионални причини, нищо друго не е важно. Нито печалбата на предприятията, нито производствените разходи, нито иновациите, нито даже компенсациите. Важно е единствено здравето и живота на работника. Това е най-важното. Аз съм лекар с 40, почти 40 години опит. и е, Видял съм хиляди такива диагнози и зная за какво става дума, как, зная каква е драмата. От медицинска гледна точка трябва да кажа, това не е смъртна присъда. Е, ракът може да се третира. Трябва обаче да бъде установен достатъчно рано. Много важно е да се каже обаче, че най-големият най-голямата, най-големият е, враг на рака е профилактиката. И въпреки, че разпоредбите са различни в различните държави членки, те въпреки това не се, не се прилагат. Когато говорим тук са хиляди, стотици хиляди смъртни случаи. Всяка година. Трябва да си представим нещата така, че всяка година от лицето на земята се заличава един град с 100 хиляди жители. И то само в Европа. Харесва ми позицията на представители на синдикатите, който изобщо не говори за разходите и ползите, който каза, че най-важното е живота на работника. В противен случай ще се превърнем в Европа на негативните ценности. Мисля, че има и много плашеща информация. А когато разберем, че е чистачите, фризиорите също са експонирани на тези вещества, то може да си представим каква е, какво е положението на хората, работещи в една мебелна фабрика. В някои държави членки, например, най-вече в Централна и Източна Европа, тези стандарти изобщо не се спазват. Няма и централен регистр където да са описани тези рискове. Затова искам да кажа още веднъж. Трябва да действаме решително. И тези европейски гранични стойности трябва да бъдат въведени колкото се може по-бързо и да бъдат спазвани. Може да има разногласия по отношение на условията в държавите членки, но тези условия трябва да са на лице, въпреки че може да са различни. Е, праговите стоености трябва да се приложат. Това е в крайна сметка борбата за спазването на нашите ценности. Здравето и живота на на, на, на работниците са най-висшето благо и изобщо не става дума тук за разходите и за ползите. Благодаря. Uh, Тери Райнтке. Благодаря. Искам да се извиня от името на колегата Карима Дели, която работи по това досие. Днес тя не може да присъства. Ще се опитам да представя важните аспекти за нашата група. Радваме се, че най-накрая има развитие по темата. Чакахме предложение от дълго време насам. Европейския съюз тук има много важна роля. Той играе важна роля по отношение на безопасността на работното място. Канцерогенните вещества засягат милиони хора. Така че ние подкрепяме случващото се. Нещо трябва да се направи. Искаме да има известни промени и подобрения. На първо място приложното поле трябва да се разшири, за да се включат вещества, които вредят на репродуктивните способности. Мисля, че някои колеги вече говореха за това. Ще внесем изменения в тази връзка, за да видим какво може да се направи в това отношение. На следващо място искаме да се намалят граничните стойности, защото, както вече се каза, ако в някои държави членки е, има на е, много строги гранични стоености. Е, тази практика трябва да се прехвърли в други държави и да се защитят всички работници в ЕСА. И накрая сектора на услугите. Той трябва да се включи, защото в този сектор има голям брой заети жени, които са изправени пред тези рискове за здравето и ето защо това е изключително важно за нашата група. От името на колегата Дели искам да кажа, че ще продължим да работим в дух на сътрудничество. Благодаря. Ламброс Фудулис. Χαίρομαι για τη συζήτηση αυτή και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Συμφωνώ με τη μείωση... Искам да изразя съгласие с, с тези, които се изказаха. Аз съм за намаляване на граничните стойности и приоритет трябва да се даде на онези вещества, които са най-вредни. Имаме нужда от паралелна кампания за спазване на тези ограничения от самите работници, защото понякога поради незнание или поради известната представа, че това се случва само на другите, те не взимат предпазни мерки. Освен това, много често ефектите се появяват след края на професионалния живот. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, мисля, че трябва да вземем предвид три аспекта. Най-напред. Притесняваме, че нямаме достатъчна база данни. Зная, че в Германия се създава в момента национален регистр на раковите пациенти. Може би такова нещо е разумно и на европейско равнище. Особено като се има предвид факта, че онколозите казват, те, че те знаят, че те не знаят каква, какви са причините за 80% от раковите заболявания. Така че това, такъв един регистр би бил разумен от медицинска гледна точка. На второ място. Младите хора все по-често се разболяват. Те са все по-засегнати. Аз съм бил в промишлеността, работил съм и зная, че използването на защитни средства, очила, слушалки, респиратори, респ... респираторна защита, това не се приема от младите хора, но тогава какво може да се направи? Може би трябва някаква информационна кампания да се проведе или пък въвеждане на задължителни, задължителното използване на защитните мерки. Въпреки, че човек не изглежда добре и като млад човек, човек е много загрижен за външния си вид, въпреки това, може би трябва да направим нещо. И на трето място. Колегата лекар също каза, че превентивните мерки са много важни при онкологичните заболявания. Много често чуваме обаче, ако бяхте, преди, ако бяхте дошли преди 18 месеца при нас, нищо нямаше да видим. Мащабите са за съжаление ние такива, но ако имаме превентивни мерки, може би би било добре, т.е. да се увеличат, да се увеличи броя на, пре, на предварителните превентивни прегледи. И така, давам думата сега на Тереза Мотиньо от комисията. Thank you, Chair, and um, I would like also to... Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на направилите презентации по тази толкова важна тема. Тя е важна и за комисията. Нашето предложение от май месец е амбициозно. Смятаме, че това е мащабна крачка напред – що се отнася до защитата на работниците, е, на техните работни места. Много се радваме, че ни поздравихте за предложението. Искам да подчертая, че това предложение беше прието след проведени консултации на широка основа с представители на научните среди, както и в сътрудничество с Тристранния комитет за здраве и безопасност на работното място – Е, имаме външно проучване на IOM, което взехме предвид. Е, то разгледа и възможността въобще това предложение да бъде приложено на практика. Благодарение на цялата тази информация ние определихме съответните стойности в предложението. Бих искала да ви напомня, че задължителните гранични стойности за експозиция на вредни вещества представляват един много важен инструмент, който ще бъде наложен на работодателите. Те трябва да прилагат всички мерки за защита с цел да бъдат предпазени работниците. Искам да подчертая обаче, че има и други принципи в директивата, които ще продължат да се прилагат. Например, намаляването на експозицията максимално. Мога да дам думата на колегата, в случай, че желая да коментира някои от аспектите. има и въпрос от страна на председателя. Благодаря, Тереза. Добър ден на уважаемите депутати. Благодаря за това, че ни поканихте. Да, всъщност едно от основните неща, които искам да кажа, е свързано с цялостния дизайн на директивата за канцерогените вещества. Говорим за гранични стойности, задължителни стойности и те са важни. Директивата обаче се прилага много повече от колкото само да се концентрират до канцерогенните вещества. Модела на директивата определя задължителни гранични стойности, но там се включват и важни неща, като елиминиране на експозицията там, където е възможно. А използването на канцерогени в затворени системи, минимизирането на канцерогените. Това въжи за всяко едно химическо вещество, независимо дали в списъка с канцерогенни вещества или не. Този стандарт е изключително стриктен. И това е така, защото повечето канцерогени не подлежат на прагове. Тоест няма няма експозиция, която да може да бъде определена като безопасна. Защо искам да спомена това конкретно? Защото директивата е пълна с амбициозни мерки, които съществуват от дълго време насам. Но това е всъщност валидно за химикалите, които не подлежат на прагове. Днес има и предложение за включване на други вещества, свързани с репродуктивното здраве. Повечето от тях подлежат на награнични стойности. По отношение на индикативните гранични стойности, мерки, които не са чак толкова категорични, казва се, комисията обаче не споделя това виждане. Индикативните стойности трябва да бъдат транспонирани от държавите членки и те трябва да определят съответни закони законово фиксирани гранични стойности и всяко едно отклонение от тях трябва да бъде надлежно обосновано. Що се отнася до Хром 6? Много внимание привлича тази тема. От 13 канцерогенни вещества по настоящото предложение, Хром 6 е единственото, което според нашата оценка на въздействие е такова, че е, разходите е, са повече, отколкото ползите определяме ползите. Хром 6 е важно канцерогенно вещество, но що се отнася до амбициите, е, това струва на Европа повече от е, ползите, които се получават. И ето защо комисията искаше да предложи наистина нещо категорично в това отношение. Благодаря и сега ще дам думата на останалите колеги. С ваше позволение да се върна на въпросите. Действително, има потребност от по-добри данни на европейско ниво. По тази причина комисията е поръчала външно изследване, за да се прецени доколко е осъществимо създаването на база данни с експозиция към други химикали. Това проучване в, в процес на приключване. Освен това, смятаме, че има потребност от мерки за осведомяване, информиране, И тук е, е много важно да се спомене предстоящата кампания на Европейския съюз, е, посветена на темата. Мисля, че е много важно да се обърне внимание на експозиция на канцерогенни вещества, особено сред младите и други уязвими групи работници. Сега да се върна на въпроса за данните. проучването, което ще извърши агенцията в Билбао за експозиция на канцерогенни, ще бъде източник на ценни данни и накрая. Да, съгласни сме, че има голямо, голяма разлика в между диагностичните критерии на държавите членки. Бихме искали да привлечем вниманието ви върху един много важен доклад, разработен от комисията преди няколко години за диагностичните критерии. Той би бил полезен за повишаване на информираността за различните професионални заболявания. Освен това, службите на комисията полагат усилия за актуализиране на европейските статистически данни за професионалните заболявания. Заедно ще започне и пилотен проект а, е, с Евростат за упростен списък за професионални заболявания. А, е, там ще се прилагат а, е, едни и същи диагностични критерии в повечето държави членки. Това са все мерки, с които се цели да се подобри съществуващата ситуация. Благодаря. В такъв случай давам думата на нашите експерти отново. Но <clears throat> трябва да приложа правилата на Европейския парламент. Ще ви дам само по една минута време за изказване, ако е възможно. Лесли Рашн, пите. Um... Благодаря. Беше ми интересно да чуя разнообразните мнения. Мисля, че е интересно да се чуе гледната точка на пациента. Съгласна съм, че документа на Европейската комисия като че ли не застъпва тази гледна точка, въздействието върху семейството. Много е трудно да се сложи цена на този елемент. Самата цената за обществото е много висока. Като имаме предвид, че да се надяваме всички ние ще оздравеем от рак е, че ще има повече случаи на ракови заболявания. Мисля, че трябва да се положат усилия за това как хората, които са заболяли от рак, да продължат да работят до пенсия. Мисля, че проблема с застаряването е актуален във всички държави членки. Елки Шнайдер. <clears throat> Благодаря. Аз също, аз искам да се върна на това, което вече споменаха, именно превентивните дейности праговите стойности. Споменах изследването, което правим за връщането на работно място на пациентите, които са ракови пациенти. Правим е, преглед на някои частни случаи. Правим интервюта на хора, които са заболели от рак и искат да се върнат на работа. Надявам се да съберем повече данни тук. Освен това, е, наш приоритет в кампаниите е превентивните дейности, превентивната експозиция на канцерогени и защитата на младите работници. Тези е, са най-важните теми за нашите бъдещи дейности. По отношение на прегледа, надяваме се на положителен резултат за пилотния проект. Надяваме се този пилотен проект да може да бъде проведен в няколко държави членки. Така ще получим по-добра картина за това, а, <clears throat> как, каква е експозицията на работниците. Ще получим повече информация за, за това мъже или жени са повече изпълнени експонирани на канцерогени и положението на жените най-вече. Това зная, че е въпрос на голяма дискусия в момента. Жени, които, които пътуват до работа и които жени шофьори, това са все важни неща за нас. Благодаря, Тони Музо. Благодаря. Искам да направя три коментара. Най-напред защо са ни необходими стойности, прагови стойности до 2020 година за тези 50 е, канцерогенни вещества. Това е ангажимент от комисар Тайсен. Отговорът е, че 80% от експозицията на канцерогенни вещества се дължи именно на тези 50 вещества. Това са приоритетни за нас вещества. И те са много важни за жените работници, така че тук въпросът за пола е действително важен. Защото професионалното заболяване от рак за жените работници, то е невидимо. Сега, защо искаме прагови стойности? То конкретни прагови стойности. Аргументът е следният. Ако нещата могат да се проведат, да се приложат в една държава членка, то това значи, че те могат да се приложат и в другите държави членки. Разширяването на обхвата – аз тук не съм съгласен с колегата от комисията. За много от канцерогенните вещества ние не знаем дали да наистина има прагови стойности бисфенол Е, например, и други вещества. Знаем обаче, че тези вещества са ендокринни дисруптори. За тези вещества нямаме прагова, прагови стоености. Така че, ако репротокса се включи в списъка, по, начин, по, по този начин ще увеличим и защитата от ендокринните дисруптори. Искам да ви напомня, че репротокса е включен в а, обхвата на директивата за канцерогенните вещества на, на, на национално равнище. О, това включване е направено от няколко държави членки и има <clears throat> изследвания във Франция и в Германия, изследвания, които сочат, че въздействието, че последствията от включването на това вещество в обхвата на директивата е много положително не, смятам, че така наистина се подобрява защитата на потребителите. Благодаря. Ребека Смит. Благодаря. Наистина ние сме съгласни с комисията, а именно, че когато имаме този е, целият пакет, а, след второто и третото преработване е, ще е, имаме едно наистина добро и амбициозно предложение. Но трябва да има съгласие между социалните партньори, държавите членки и комисията. Нека обаче не забравяме и другите важни разпоредби на директивата, които също целят защитата на работниците. И ясно е, че целта на това предложение е защитата, по-добрата защита на работниците от канцерогени. Но трябва да сме реалистични по отношение на приложимостта. Ние подкрепяме това предложение, подкрепяме новите обвързващи прагови стойности. Това изобщо не подлежи на съмнение, но ако искаме работниците да са наистина защитени от експозиция на канцерогени, това може да стане само ако законодателството е приложимо и действително работодателите го спазват. Благодаря. Благодаря. Последната дума, естествено, има отново докладчицата. Um, Благодаря за интересния дебат на английски. Благодаря за всички аргументи и факти, които представихте. В началото казах, че тази тема има не само политическо измерение. Това е тема, която засяга лично всички нас. И ние реагираме като човешки същества по този въпрос. Искаме да усъвършенстваме предложението на комисията. Току-що започнахме. И искаме да постигнем резултат, който наистина да може да се приложи на практика в трудовата практика в държавите членки. Знаем, че има разлики, естествено. Не тръгваме от едно и също място в държавите членки, но ние искаме наистина директивата да бъде амбициозна, категорична по своя характер – Тя трябва да се приложи не само в тези 4 или 5 държави членки, които правят нещо по въпроса. Тя трябва да бъде приложена като трябва във всички държави членки на Съюза. Това няма да се случи от първия ден. Отново казвам, трябва да имаме категорични цели и те трябва да са свързани с всеки един трудещ се на пазара на труда в Европа, независимо дали е мъж или жена. В идните няколко месеца ще продължа да разговарям с вас, за да постигнем възможно най-добър резултат. Благодаря, Марита. На 29 ноември ще обсъдим първия, първата версия на доклада. На 4, до 14 декември е срока за предложенията за изменения. След това комисията ще разгледа измененията на 25 и 26 януари, а през на 27-28 февруари ще гласуваме в комисията. Благодаря ви. Благодаря на експертите още веднъж. А сега преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Това е програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година. Давам думата на докладчика Джаба Шокор. Let me start by thanking all shadow reporters and colleagues who submitted amendments. Благодаря. Благодаря на колегите, които внесоха поправки. Те са около 300, което говори за това, че членовете на нашата комисия се вълнуват от проекта. Първо, някои от поправките се мотивират от притеснението, че тази програма е инструмент за налагане на политики отгоре. Аз не смятам, че това е така. От гледна точка на политиката това не, не въвежда нищо ново, що се отнася до задължението на държавите членки по договорите, като правилата за бюджетната дисциплина, или воденето на национални економически политики под общо ръководство на съвета. Също така целите на програмата не противоречат на задължението, което страните имат към гражданите, именно добра економическа среда, която осигурява заетост и работни места, осигуряване на ефективно, ефективни управленски административни процеси, достойно здравеопазно образование. В този смисъл програмата за подкрепа на структурните реформи е допълнителен инструмент в инструментариума за постигането на тези цели. И държавите членки са тези, които решават дали да я прилагат, когато решават предизвикателствата. Аз смятам, че нашите изменения ще осигурят повече ангажираност от държавите членки. Също така се надявам, че държавите е, членки ще положат е, усилия мерките да не създадат е, трудности за гражданите. Що се отнася до ангажираността, правителството на държавите членки носят пълна отговорност за своите действия. Това означава, че те трябва да имат ангажираност към реформите, от, един, от набелязването на областите а, до, а, до определенето на приоритетите за реформа, до тяхното изпълнение. Много се радвам, че имаше толкова изменения в тази насока и сме съгласни, че в процеса на определене на приоритетите за реформа държавите членки и комисията са равност, равноправни партньори и комисията ще има равни с, ще бъдем равнопоставени с комисията. Също така се радвам, че почти всички политически групи обръщат внимание на друг аспект на ангажираността, а именно изграждане на консултации и включването им в процеса на реформа. Когато се оценяват исканията за техническа помощ, комисията трябва да, да се съобразява с процес на консултации. Аз не смятам обаче заедно с това, че трябва да налагаме върху консултациите правила от европейските структури и инвестиционни фондове. Европейския кодекс за поведение на партньорството е набор от много сложни правила за за разработването на сложни споразумения за партньорство, оперативни програми за изразходване на бюджети от стици милиони евро. Приветствам и големия брой изменения, свързани с прозрачност и отчетност. Те са абсолютно необходими с доброто функциониране на програмата. Но и тук трябва да има баланс. Например, в рамките на структурните фондове които са свързани с проекти, които са несравнимо по-големи. Правилата за информация и информираност изискват държавите членки да публикуват обобщение на проекта, началото и края. Има и голям брой изменения, в това число и мое, за укрепване на социалните аспект на програмата, като борбата срещу бедността, насърчаването на социалната интеграция, образование, високо качество и социално доброване, които аз одобрявам. Що се отнася а, до а, измененията, свързани с бенефициентите, а, се поставя акцент върху необходимостта под националните власти да получават подкрепа. Що се отнася до областите на подкрепа, аз не съм за ограничаване на областите на подкрепа към общите компетенции по европейското право. Един конкретен пример е данъчното облагане, който е суверенно правомощ на държавите членки, но е много важно от гледна точка на целите на програмата. Редица изменения настояват проекта да включва области като борба срещу избягването на данъци. И накрая имаше изменения, свързани с е, искането източниците на финансиране за програмата да не са прецедент за бъдещето. Аз смятам, че в средносрочната оценка комисията трябва да анализира доколко са подходящи альтернативните финансови източници за финансиране на потенциалната нова програма за периода след 2020 година. Друг много важен аспект на финансирането е свързан с предоставянето на възможността държавите женки да участват в финансовият пакет на програмата с допълнително финансиране, имайки предвид ограничените суми за програмата. Аз смятам, че този вариант трябва да се запази. За съжаление, тук не може да има компромиси, компромис или сме за или против тази възможност. Това са основните въпроси, на които исках да обърна внимание. Благодаря на всички за участието им и се надявам, че ще успеем по време на дискусията да обхванем максимален брой въпроси от общ интерес. Благодаря. <clears throat> Господин Прието. По принцип, ние сме съгласни с една програма, която подкрепя държавите членки в областта на структурните реформи, но има много неща, които трябва да се преосмислят. Имаме политически проблем и проблем с финансирането. Мисля, че най-важното тук е политическата страна. Всичко е свързано едно с друго. Когато имаме една техническа програма, тя трябва да се приложи в държавата членка, но повечето от обществата ни са разделени в политически групи и това са демократични структури. И това е важно, когато става дума за реформи, особено за економически реформи. Трябва нещата да са прозрачни и трябва да има политически обществен дебат. Има хора, които могат да препратят тази подкрепа, които отговарят за тази финансова подкрепа до, про, за промишлеността и те трябва да са отчетни. Те трябва да се отчитат на обществеността. Това са програми от Европейския семестър, от двупакета, шесто пакета. Техническата помощ трябва да се разпределя правилно и хората трябва да знаят за тази помощ. Тоест, е, според мен, законодателното предложение има нужда от подобрение, има нужда от демократична легитимност и тук е, нещата опират до прозрачност и участие. Ето защо говоря толкова много за политическите проблеми. В миналото имаше такива, такива ще има вероятно и в бъдеще – докладчикът има право много от мерките вече съществуват. Ето структурния фонд, той е на лице, той функционира. Но в много държави членки битува идеята, че че подкрепата се оказва не по начин, по който би трябвало да се окаже. Отново подчертавам участие, демократична легитимност и прозрачност. Това са важни мерки, за да коригираме грешките от миналото. Сега разпределението на бюджетните средства. Но тук става дума за един малък, за една сравнително малка сума в рамките на целия бюджет и цялата многогодишна финансова рамка. Но, но областта, за която са предназначени средствата е чувствителна. Става дума за структурни средства, за структурни реформи, става дума за средства, за мерки от кохезионната политика. Затова искам да направя препратка към изменения 144 и 155. И 55. Трябва да внимаваме, когато преориентираме средства от един бюджетен ред към друг. Не би трябвало от енергийната област да взимаме средства и да ги пренасочваме в социалната сфера. Не би трябвало да има такова едно предиспониране. В законодателното предложение трябва да внимаваме именно за тези ограничения. Но смятам, че предложението е като цяло положително. Оценявам го като положително. Трябва обаче да осигурим факта финансовите средства да се използват правилно и прагматично. Ако се вземе всичко това предвид, бихме подкрепили това предложение. Но пак казвам, трябва да се подкрепят правилните реформи. Благодаря, Мария Харкин. Thank you. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря в началото на докладчика за доброто предложение. Като цяло съм съгласна с неговата позиция. Особено когато се говори за приоритет приоритети сред реформите, реформи, които трябва да стимулират продуктивността и заетостта. Всичко това е много добро. По отношение на кохезионната политика, мисля, че реформата трябва да е такава, че да се създаде среда, по силата на която държавите членки наистина могат да извлекат полза от кохезионната политика. Тук а, говоря и за степента на освояване. Само един въпрос. Защо се промени а, степента на съфинансиране от а, 100% от допустимите разходи а, и сега имаме текст, който говори до 100% от допустимите разходи? А, Чух колегата Серхио. Някои колеги се притесняват относно тази програма за помощ. Може би, защото смятат, че комисията ще наложи своите политики и своята воля. Разбирам, че темата е с политически характер, с чувствителен характер, ето защо много важно окончателният документ ясно да заяви, че това е партньорство, в което държавите членки имат водещата роля, че се вземат предвид проблемите на гражданите, и освен това следва да се гарантира, че трябва да има пълна прозрачност. Това трябва да се вижда в документа. А Серхио използва две фрази. Той говори за демократична легитимизация и социално участие. Мисля, че можем да намерим възможност а, да се договорим точно по тези въпроси. Това е важно политическо послание. Напълно съм съгласна с коментарите на докладчика относно приемането на тази програма. Това е част от цялостната картина. Както вече казах, под подкрепям включването на принципите за социална интеграция, справяне с бедността, споменахте и много други социални цели е, за подкрепа е, в тази програма. Още не съм прочела подробно компромисните изменения, но с удоволствие ще работя с вас от тук нататък. Благодаря. Благодаря. Тери Райнткия. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че предлага компромиси. Аз ще работя с удоволствие с вас по това становище. Искам да кажа, че аз съм докладчик в Сянка и в комисията Реджи, комисията по регионално развитие. Там говорихме много по този въпрос. Знаете, че това е програма, която а, взема а, направеното в Гърция и в Кипър а, като отправна точка за нещо, което може да се случи в другите държави членки. Имахме делегация в Гърция само преди няколко седмици и едно от нещата, което ни казах хората на място, хора, които прилагат подобна програма в Гърция, е, между другото, гледаме, е, че има такава информация в доклада на Сметната палата, те ни казват, че е, трябва да се отчете, че, че програмата е много добра, що се отнася до прилагането на кохезионните фондове, но има сериозни проблеми, що се отнася до другите политики. И ето защо аз мисля, че ние можем да превърнем на това начинание в е, един наистина мощен инструмент в ръцете на държавите членки. Аз ви моля обаче да се концентрирате основно върху овластяването, как ефикасно да се използват структурните фондове. Всъщност в тази посока са и повечето от нашите изменения, от нашата група. Мисля, че има основания да се съмняваме и да сме предпазливи относно това как ще се използва този инструмент. Защото в миналото в страните с специални програми сме ставали свидетели на проблем с отчетността, особено що се отнася до институции, които не са били особено добре организирани. Така че тук трябва да сме категорични. Изказвам подкрепата си относно демократичната легитимност, отчетността. Тук трябва да спомена и въпрос за етичния кодекс. Може би не съм ви разбрала добре, господин докладчик, но мисля, че принципа на партньорство и етичния кодекс не са само едни сложни правила, които правиме и така. Не, това са правила, по силата на които трябва да включим представители на гражданското общество, да дадем възможност за участие на широка основа. И този принцип искаме да се подсили в измененията, които се предлагат. Освен това, социалната интеграция, нещо за което всички пледираме, борбата с бедността, включването на местните и регионалните власти. Всичко това трябва да бъде включено в компромисите, там където още не присъства. Мисля, че можем да продължим работата и да изпратим един насилен сигнал към водещата комисия. Следва да се гарантира, че това трябва да е инструмент, който да е полезен и за държавите членки, и за целия Европейския съюз. Благодаря, Доминик Мартен. Merci, Président. Vous comprendrez évidemment que je ne partage pas votre enthousiasme. Благодаря. Аз не споделям вашия ентусиазъм, но броят на внесените поправки ме кара да смятам, че а, настроението ми се споделя. Техническата помощ поискане на държавите, предоставена от Европейската комисия в рамките на програмата за подкрепа, изглежда нещо много симпатично. Създава се впечатлението, че се оказва помощ, само че това е всъщност – намеса в изключителните правомощи на държавите членки, като образование и миграционната политика. И комисията си присвоява това право без да има допълнителни прерогативи. За нас е ясно, което не е очудващо, че Европейската комисия използва възможността за формулиране на препоръки, които държавите членки са длъжни да спазват и защо трябва да ги спазват държавите членки. Това ще е срещу предоставяне на финансова помощ. Тоест, аз те държа за гърлото. Благодаря за вниманието. И така, изчерпахме списъка на желащите да говорят. Докладчикът. Искате ли да вземете? А не, извинявайте, комисията. Искате ли да вземете отношение? и кой е по-точно. Благодаря. Слушах превода. Аз се казвам Винченцо Бакаро и съм от SRSS, службата, която отговаря за това предложение. Аз съм юрист консулт в тази служба. Искам да благодаря на всички депутати за онова, което казах за внесените изменения. Искам да благодаря по-конкретно на докладчика. Няколко неща ще кажа във връзка с доклада. Нека да поясним някои въпроси. На първо място, програмата е програма при поискване. Активирането Подкрепата се дава само след като има искане от държавата членка. Искането за подкрепа към комисията в редица области, свързани с економическото управление или реформите, реформите, които са предприяти в съответните държави членки по тяхна собствена инициатива. След като се получи такова искане, ще има диалог между комисията и държавите членки с цел да се определят приоритетите за мерките за подкрепа, финансовия пакет, който трябва да се разгърне. Много е важно да се подчертае, че финансовата помощ не се дава просто така на държавите членки. Това е помощ, която трябва да отиде за плащане на експертите е, които пък ще помогнат на държавата членка да приложи реформите. Това в отговор на финансирането. Дали има нещо, което ще се извади, ще се приспадне от е, националните пакети по хизонната политика. Това не е така нито сега, нито пък в бъдеще ще е така. По отношение на целите на програмата, от е, становището на господин Шогор, и от другите изменения, става ясно, че целта на програмата е да помогне за изпълнението на политиките, които са предвидени в други места в европейското законодателство. Това не е програма, която се движи от политиките. Това е програма, която има за цел конкретното изпълнение. Това означава, че държавите членки трябва сами да приемат тази програма. А приемането ще се случи, тъй като те самите търсят, искат тази помощ. Когато държавите членки формулират своето искане, вероятно те ще трябва да се допитат до всички заинтересовани страни на местно, национално ниво, регионално ниво, представители на гражданското общество, социалните партньори. Целта тук и това, което трябва да спомена категорично е, че ние в комисията не можем да проверяваме какво прави по програмата държавата членка. Това си е правомощие на самите държави и те трябва да спазват юридическата рамка. В съответната държава комисията не може да действа утравирес и да надхвърли а, своите собствени компетенции. Това вече е обсъждано с държавите членки. Тоест, за да успее програмата, трябва да има приемане от страна на държавите членки, е, прегръщане на тази инициатива, ако може така да се изразя. Още нещо относно прозрачността и отчетността. Естествено, че ще бъдем напълно прозрачни в нашите отношения с парламента и съвета. Предложението предвижда комисията да дава информация в края на годината. Мисля, че по този начин може да се гарантира равновесието между това да сме прозрачни към другите институции в отношенията си с тях. И е, другите аспекти е, на програмата, които трябва да използваме. Така ще приключа. Е, Благодаря. Ясно е, виждаме намесата на комисията. Тъннота иска думата przewodniczący. E, przede wszystkim bardzo dziękuję za... Благодаря. Имам въпрос. Вие казахте, че че не могат да се контролират всички аспекти при разходването на на средствата. Говорихте и за социалните консултации, а именно, че те са в компетенциите на държавите членки. Специално за консултациите и при разходването на средства. И трябвало да има надзор. Ние сме в криза. Ние сме в ситуация, където хората имат доста малко доверие в европейските институции. И мисля, че консултации за това какво се случва в Европейския съюз, кои инструменти се използват. Тези консултации трябва да се провеждат. Искам да помоля комисията да помисли и за критериите за за разходване на европейските средства. Значи, наистина консултации в държавите членки трябва да бъдат проведени. А сега давам думата на докладчика. Yes, Благодаря за коментарите. Мога само да повторя казаното от Комисията за демократичната легитимност. Очакваме по-нататъчни дискусии, що се отнася до въпроса на госпожа Харкин. И искаме да има а, съвместимо с предложението на комисията. Нека да обсъдим този въпрос по-нататък. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме на 8 ноември в, в нашата комисия в Реги ще се гласува текста на 29 ноември. С това изчерпахме дневния ред. Ще се видим отново на 7 ноември от 15 е, часа до 18.30 и на 8 ноември от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30. Благодаря ви. Хубав ден ви желая.